Да, добре. Ще го отразим в протокола. Не се притеснявайте. Някой друг иска ли нещо да каже? Да, заповядайте. Eh, Господин председател, същото. Аз гласувах за проекто резолюцията за отношенията с Русия. Благодаря.